Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich. Добро утро, уважаеми дами и господа. Сърдечно добре дошли. Моля, настанете се. За унези, които не говорят немски, сме предвидили превод. Уважаеми господин министр, Уважаеми господин Лука, уважаеми господин е, Николао, господин е, Лопес Агилар, председател на Комисията по граждански свободи, дами и господа, за мен е голяма чест и голямо удоволствие да ви поздравя в последните, в е, идните два дни в нашия парламент ще обсъждаме една от най-сложните теми, а именно пакетът за защита на данните, представен от комисията. Защитата на данните се смяташе за много академична тема и по-скоро доста скучна. Междувременно сме свидетели на всякакви ежедневни ситуации, в които личните ни данни се обработват, записват. Ако искаме да купим нещо онлайн, ако използваме мобилните си телефони и изпращаме данни от едно място на друго. Данни се обработват и от е, социалните мрежи, от нашите работодатели, медицинските ни застраховки, банките, правителството. Ако си купите билет за самолет, или ако си купите електронен билет от какъвто и да било характер, вашите данни се записват, дори и ако пазарувате в супермаркта. Това е напредъка в технологията и глобализацията. Те имат ефект и върху събирането и използване на данни. Всичко това промени данните и начина по който се работи с тях. Особено това се отрази на директивата от 95-та година на Европейската общност. А самият аз преди 17 години бях член на комисията Либе и участвал в изработването на тази директива и мога да ви кажа, че преглеждайки документацията си от дебата от 95-та година, установих, че до ден днешен едно нещо не се е променило, а именно неяснотата при работата с данните. Онова, което се е променило е обемът на данните, които са на разположение и с които се работи. 12 000 пъти повече интернет страници има в днешно време. Има 50 пъти повече хора, които работят в интернет и 20 пъти повече хора, които имат мобилни телефони. На най-големите социални мрежи в момента се намират 290 милиарда изображения всички тези основополагащи промени променят начина по който ние работим, общуваме, прекарваме работното си време. Тези промени са положителни, но нашите данни се записват и на множество места и стават достояние на трети хора, които търгуват с тези данни по цял свят, особено рекламният бранш и а, това е причината, поради която искам да ви представя планираните реформи в областта на законодателството в защита на личните данни. Отправната ни точка е ясна. Защитата на личните данни е основно право ще цитирам хартата за основните права. Всеки всяка личност в член 8 има право за защита на личните данни. Тоест, съхраняването, запазването на личните данни е част от нашите основоплаващи права, с които ние разполагаме като граждани на Европейския съюз. Това е едно типично европейско право и можем да се гордеем с него. Може това право да служи за примери на други региони по света. Най-голямото предизвикателство за нас като институция е да направим едно модерно законодателство. Основата на законодателството е свободното и е, изрично съгласие за използването на личните данни. Как това да бъде осъществено? Е, как може да бъде приложено към децата ни, които се движат в виртуалното пространство? Също така се поставя въпроса за спазването на това законодателство аз приветствам създаването на национални надзорни органи и смятам, че те трябва да бъдат абсолютно независими. Комисията предвижда за законодателството в областта на защита на личното право делегирани правни актове. Няма да се спирам на множество приложения, само на най-важните. Решението на комисията да се здоби с повече правомощия не е чисто технически въпрос във връзка с делегираните актове. Това е политическа оценка, която засяга архитектурата на цялата система. И за това трябва да сме особено внимателни какво представляват тези делегирани правни актове и какво те не съдържат. Затова в присъствието на представители на комисията искам да заявя, че ние Приветстваме запазването на максимален брой делегирани правни актове в техните в техния ресор. Това е право на всяка изпълнителна власт. Самият аз не съм виждал дори в моя малък избирателен регион, в който бях кмет, отказ на, от, на изпълнителната власт от а, такива делегирани актове. Тук аз също не очаквам от изпълнителната власт да се държи като законодател, но обратното въжи за нас. А, не очаквайте от законодател той да а, предостъпи всички правомощия на изпълнителната власт там, където са засегнати индивидуални права, ние ще следим особено зорко спазването на основните права. И мога да ви кажа, скъпи колеги от комисията и съвета, че всички членове на комисията Либе не са от най-обичаните и най-удобните в парламента. Добре е, че гражданите имат право а, на запазване на личните данни и друг въпрос е дали те познават своите права. Друга наша цел е да дадем информация достатъчна за гражданите и тук а, можем да получаваме а, да, да внасяме доста подобрения. Само една трета от гражданите са изцяло неясно а, за правата, свързани с запазването на личните им данни. А, не само гражданите не познават правата си, а те не познават и структурите. 70% от гражданите се опасяват, че личните им данни, събирани от предприятия, ще бъдат използвани за други цели от онези, които са били първоначално обявени. Само една четвърт от а, хората, които присъстват а, в социалните мрежи и още по-малък процент от а, хората, които правят онлайн покупки, а, смятат, че могат да а, регулират данните, които дават в мрежата. А, поколението на така наречените родени в дигиталния свят младежи, тези, които са се родили с дигиталните, с цифровите технологии, имат много по-малки проблеми, по-малки предразсъдъци пред а, използването на цифровите технологии, отколкото по-възрастните поколения, но те не са наясно с рисковете, свързани с това. И за това проблемът с защитата на личните данни не може да бъде разглеждан отделно от образователната система и от обучението в училищата. По отношение на предложението за директива. Обработването на данни от различни органи изисква толкова внимание и затова в предложената, предложения регламент става въпрос за обработването на данни от страна на полицейските органи, от прокуратурата. Обемът на обработваните данни също много е нараснал в последните десетилетия. Тези данни са на разположение и това позволява на полицията и на прокуратурата да изпълнява целите си. От друга страна, те са доста те събират доста повече данни, отколкото биха били обязателно необходими. И понякога разполагат с много повече данни, отколкото са необходими за тяхната работа. Това е голямо предизвикателство за нас като законодатели. Онова, което смятам за неприемливо и моите колеги Друцес и Албрехт, докладчици по въпросите за новото законодателство, три години след влизане в сила на Лисабонския договор и след премахването на структурата от е, три стълба, също са на мнение, че създаваме паралелна структура. Знам, че трите стълба съществуват извън Европейския парламент, но искам да напомня, че Лисабонския договор ги е премахнал. И сега, когато обсъждаме регламент и директива, които са еднакво важни в момента, е много важно да не смесваме законодателството и виждаме отрицателни примери при преговорите за шенгенското пространство. А, така че е важно да дадем пълната си подкрепа на колегите, които работят по тази тема от името на целия парламент. И накрая искам да кажа, че Европейският парламент и Европейският очаква от Европейският съвет, от настоящото председателство, успешно приключване на преговорите по това досие. Искам да кажа, че кипърското председателство е изключително конструктивно и нашите проблеми а, не се дължат на председателството. Всички ние имаме интерес от а, ясна законодателна рамка в подкрепа на вътрешния пазар, без да се обременяват прекалено много предприятията. А, но ние имаме нужда от доверието на нашите граждани към цифровото пространство и към а, публичните институции. Така че през следващите два дни искам да ви окоръжа да вземете отношение открито и ясно по въпросите, които обсъждаме. От националните парламенти получихме множество изявления и това ни навежда на мисълта, че ще очакваме дебат с участието на националните парламенти и в тяхно сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент. Това може да бъде пример и за други области и можем да постигнем допълване на работата на национално ниво на парламентите и работата на европейско ниво. Тоест, е, тези две нива не се противопоставят. Ние сме партньори с националните парламенти, когато изработваме европейското законодателство. Затова тази конференция е изключително важна и бих казал, че е, е най-важната в е, втората половина на 2012 година. Изправени сме пред множество предизвикателства но това е едно от най-големите от тях. Става въпрос за идентичността на всяка една държава членка и идентичността на Европейския съюз като цяло, както и на неговите граждани. За това сме изключително а, любопитни. Ще следим конференцията с а, много голямо внимание. Това е причината аз да присъствам и да открия тази конференция, но аз имам и личен интерес. Самият аз като бив член на комисията Либес се интересувам от работата на комисията. Сега ще предоставя ръководството на моя колега господин Деагиар, самия той като бивш министр на правосъдието на държава членка на Европейския съюз. Има опит в тази тема. И накрая искам да ви помоля, ако сега стана от стола и изляза навън, да не го тълкувате като знак за това, че не ви харесвам и не искам да остана тук. Просто имам много допълнителна работа. Благодаря ви много. Много благодаря. Добро утро на всички! Скъпи колеги, членове на Европейския парламент и членове на националните парламенти. През следващите два дни е, е, тази среща с националните парламенти ще бъде разделена на 7 сесии, така че започваме с практическите съобщения за всички. Първо, има превод на 22 официални езика, на всичките 22 езика. Така че изложенията е, на... ще бъдат е, през следващите 20 минути, по 2 минути за всеки и после ще има открита дискусия за въпроси и отговори от страна на националните парламенти и на Европейския парламент. Около 45-50 минути, т.е. Е, на практика на всеки участник ще бъдат дадени около 10 минути, за да направи изложение или за да е, отправи въпрос. Е, след това е, тук е, секретарията ще ви раздаде е, документи и членовете на националните парламенти и на Европейския парламент ще посочат с карта какъв въпрос искат да зададат на ораторите. След е, сутрешната сесия в 12.30 е, ще е, има бюфет под формата на шведска маса. А следобедната сесия ще бъде, на нея ще присъства госпожа Рединка, която е европейски комисар за правосъдието и човешките права и е, съответно участниците ще зададат е, е, въпроси и към 7 часа ще има вечеря, която ще бъде дадена в Европейския парламент. И както каза господин Шулц, ние ще прегледаме как се обработват личните данни като най-важната част от ежедневието в е, е, ситуация, която е кръстопътна е, тук е, е, ние присъстваме на взрив от нови технологии и глобализацията е, прави много по-лесна и много по-ефтина обработката на личните данни, е, като обема на събраните данни и данните, които са споделени между различни организации, драматично нарасна личните данни, е, които е, се стокират и обработват навсякъде по света е, и различните компютърни облаци дават възможност на хората и на организациите да събират данни и да ги обработват. И до тях има достъп от всяка точка на света. Така че обработката и споделянето на данни става част от живота ни използването на социалните мрежи е част от ежедневието ни. Така че обработката на личните данни стана основен актив за много дружества в развитието на тяхната економическа дейност възоснова на точни лични данни и на тяхната обработка. Едновременно с това обработката е, има е, все по-голяма роля за е, е, укрепването на законността, защото трябва да се регулира достъпа е, на частни дружества до лични данни. Е, и това предполага ново законодателство и трябва да, бъдат, е, да се справим с много важни правни въпроси. Е, е, правният координатор е, заявява, че защита на личните данни е основно право в Европейския съюз, съобразно член 8 на Хартата на Европейския съюз и член 16 от правилника за работа на Европейския съюз, но трябва да се преразгледат в най-скоро време. И именно това е заглавието на днешната интерпарламентарна среща която в момента започва. Целта е да се установи е, по-стабилна е, правна система, е, която да може да се справи с всички предизвикателства подкрепата на Европе... Европейския парламент подкрепят целите, които в момента са на масата. Ние искаме е, да се укрепят правите по защитата на личните данни, задълбочаването на е, вътрешния пазар и да има един единствен закон, е, който да се прилага с съответните механизми за гарантиране на неговото приложение. Европейския парламент смята, че трябва да има един пакет по защитата на личните данни. Ние имаме предложение за директива, по което се работи в момента предложение за регламент, по който също се работи. Тук са и докладчиците от Европейския парламент. Те ще присъстват на сесията ни и днес, и утре. Докладчиците от Комисията по граждански свободи през декември 2012 година ще предложат техния проект доклад, т.е. съвсем скоро, след няколко месеца и е, фактически е, ще знаем е, как да гласуваме ориентировачно през пролета на 2013 година. Е, е, е приноса на националните парламенти беше отрешаващо значение за законодателната процедура и е, за подготовката на днешната среща. С този принос от националните парламент се захранва законодателния процес в Европейския парламент и този принос трябва да се вземе под внимание. Така че е, с, на днешната двудневна среща вие ще имате възможност да получите вътрешна информация за законодателния процес и ние да ви слушаме. А, така че а, ние днес ще е, чуем много важни изказвания от ключово значение за, а, а, за работата ни. И е, а, сега аз ще дам думата на докладчиците в първата част. Министър Лукас Лука, е, който е, е представител на кипърското председателство, е, е, господин Николао, който е председател на Комисията по граждански свободи в Камерата на представителите в Република Кипър, госпожа Франсуаз Любай, генерален директор в Генерална дирекция правосъдие в Европейската комисия, и е, първо е, давам думата на господин Йонас Николао. Заповядайте, давам ви думата за изказване за 10 минути. Благодаря много, господин председател. Проедре της Επιτροπής, κυρία Κουίλα, αγαπητή κυρία Λεμπάιλ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Съжалявам. Благодаря много, уважаеми представители на националните парламенти, уважаеми колеги от Европейския парламент, дами и господа. За мен е изключително удоволствие днес да съм сред вас и да говоря за толкова важната тема, а именно преработването на правната рамка във връзка с защитата на личните данни. Едва на 25 септември бях председател на една конференция на министрите по правосъдието в Кипър. Обсъждахме теми, включително и а, преработването на правната рамка във връзка с защитата на личните данни, както и модерно законодателство във връзка с обработването на личните данни. Всичко това е знак колко е важно за Камерата на представителите в Кипър тази тема. По време на конференцията бяха разменени много интересни мнения а, от страна на участниците във връзка с а, правната рамка. 17 години минаха от а, създаването на първата законова рамка. Радикалният напредък в цифровите технологии и глобализацията създадоха нови предизвикателства пред запазването на личните данни. 1993 година интернет през интернет е, се предаваха само 1% от е, информациите в глобален мащаб. 10 години по-късно 90% е, бяха предавани по този начин. Говорим за интелигентни карти, за компютърни облаци, за нови възможности за компютърна комуникация, различни видове социални мрежи, други видове мрежи. Всичко това е част от нашето ежедневие и е свързано с е, оставянето на дигитални следи при нашата ежедневна работа. И както в Европейския съюз, е, така и в трети държави технологиите се развиват. И ако вземам предвид, че 250 милиона гражданина на Европейския съюз ежедневно използват интернет, можем веднага да разберем какво огромно предизвикателство се изправя пред нас и че трябва да действаме бързо. Цифрите говорят за себе си и ни потикват към енергични действия за по-голяма степен на защита на гражданите и създаването им на по- голямо чувство за сигурност. Голяма част от потребителите на социални мрежи, 25% и 18% от хората, които пазаруват в интернет, само такава малка част смятат, че могат да контролират личните си данни а потребността от регулиране на личните данни е много по-висок. 72% от потребителите на интернет са загрижени, че предоставят много повече лични данни, отколкото а, биха искали и че не могат да ги контролират. Така че настоящата директива, която е в сила, трябва да бъде преработена. Развитието е много бързо и в 27-те държави членки законодателствата се различават. Това също води до несигурност и до отрицателни последствия върху вътрешния пазар, както и в разклатено доверие от страна на гражданите. Това свидетелства за потребността от нова законодателна рамка и създаване на баланс между правата на човека и защитата на личните данни, за да се възстанови доверието на потребителите към онлайн услугите. Тоест имаме нужда от инструмент, който да е технологично неутрален и да е съразмерен с развитието на технологията. Трябва също така да имаме предвид огромните разходи, при разработването на инструментите и трябва успоредно с това да съблюдаваме правата както на гражданите, така и на предприятията в Европейския съюз. Трябва също така да намалим административната тежест, особено за малки и средния бизнес и за новите пазари. Важно е, че всички решения във връзка с а, рамковото решение от 2008-977, важно е то да бъде спазвано и трябва да бъде модернизирано. 2012 година има нов пакет от предложения, който ще обсъдим днес а, имаме една, едно предложение за общ регламент относно защитата на данните и едно предложение за директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни за целите на предотвратяването, разследването и разкриването или пък наказателното преследване на престъпления. Е, това предложение ще улесни работата на е, съответните компетентни органи. По този начин гражданите биха се чувствали много по-сигурни, но е необходимо въвеждането на нови е, идеи. Например, правото на една личност да бъде забравена е свързана с изтриването, заличаването на всички лични данни. Също така трябва да се изисква писменото съгласие при определени действия в интернет. Също така ще обсъдим правото на прехвърляне на лични данни от един доставчик на онлайн услуги към друг. Също така ще разгледаме правото на подаване на жалби към съответните национални надзорни органи, особено ако се е стигна до някакво нарушение в друга държава. Тоест защитата на личния живот е, трябва да бъде в център на нашето обсъждане и трябва да бъде спазена. Всичко това е свързано и с данните, които използват различни предприятия, които работят с данни и с чувствителни данни. И на това място не трябва да забравяме, че онези разпоредби, които касаят а, непълнолетни или а, данни на деца под 13 години, са свързани с изричното съгласие на родителите. Важно е индустрията да поеме някои задължения във връзка с запазването на личните данни. Тоест, например, трябва да бъдат докладвани нарушения в рамките на 24 часа, да бъде въведена системата на така наречения one-stop shot, Тоест да има едно място, към което гражданите и предприятията да се обръщат. По отношение на предложението на дир... за директива, а, имаме някои а, особено проблематични моменти, като например прехвърлянето на данни на трети държави. А, тук трябва да договаряме прехвърлянето на тези данни в а, рамките на сътрудничеството между съдебните власти и а, имаме известни а, а, законодателни актове, които вече са прияти в, в националните парламенти. Тоест това е сложна материя и е нужно всички да работим заедно, за да разработим една а, подходяща законодателна рамка, която да балансира добре баланса на вътрешния пазар с защитата на личните данни и свободното движение на информация ще се проведат много междупарламентарни обсъждания като днешното. Това е особено важно, за да можем да обменим мнения и да подобрим настоящите предложения. Днешната криза ни принуждава да търсим начини да излезем от нея. И това е също така важно при обсъждането на, на законодателната рамка. Благодаря много. Благодаря изказването. Сега давам думата на министъра на правосъдието на Република Кипър, който ще вземе думата от името на Кипърското председателство. Имате думата. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, κύριε Ακουίλα, Λεπάη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών του Κυπριακού Κοινοβουλίου, κύριε Νικολάου, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι. Уважаеми присъстващи, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, благодаря ви за поканата да присъствам днес сред вас. Това междупарламентарно заседание е изключително важно, особено след Лисабонския договор, защото след приемането на договора се увеличи значението на Европейския парламент като съзаконодател. Днешната тема са предложенията на Комисията за преработване на законовата рамка във връзка с запазването на личните данни. За кипърското председателство това също е едно предизвикателство. През януари 2012 година Комисията представи пакет с нови законодателни предложения. Първо за общ регламент относно защита на данните в Европейския съюз и имаме предложение за директива а, за защитата на личните данни на а, физически лица в областта на полицейското и съдебното сътрудничество. Тези два въпроса са сред приоритетите на кипърското председателство, защото са от една страна важни, от друга страна засягат голяма част от гражданите на Европейския съюз. Кипърското председателство разглежда двете предложения като пакет и по тази причина ще продължим да ги обсъждаме на експертно ниво по време на цялото пред... кипърско председателство законовата рамка, която в момента е в а, действие, директива 9546 на, на Европейската общност и а, рамковото решение 2008-977. Създаването на нова законова рамка е обословено от необходимостта да се реагира на радикалните промени в развитието на цифровите технологии и на глобализацията на света. Също така трябва да реагираме на промените във връзка с приемането на Лисабонския договор. Комисията иска да защити личните данни по-добре, да укрепи правата на европейските граждани и особено на малолетните потребители на интернет. Това е опит да се повиши степента на доверието и Европейският съюз да стане важен играч в днешния дигитален свят. Искаме също така да заемем важно място в глобалната обмяна на информация. Ние като председателство ще направим всичко за постигането на един удовлетворителен резултат. Ще вземем под внимание всички проблеми и ще подходим балансирано. Не бива да забравяме, че новата законова рамка ще бъде в сила следващите години и ще засяга пряко нашето ежедневие, пазарът и начина по който работят предприятията. И за това Кипърското председателство иска да свърши добра предварителна работа и да предаде на Ирландското председателство тази тема, за да бъде тя финализирана. Това законодателство ще засяга както а, частната, личната сфера, така и работата на предприятията. А, виждат се редица нови предложения, като например правото за забравяне, а, също така а, задължението, тези, които работят а, с, с лични данни, да спазват стриктно законодателството, което е предложено. А, едно от а, а, нещата, които са нови в предложенията, това е единното място, едината инстанция, към която да се обръщат гражданите, свързана с защитата на личните данни. Това въжи както за гражданите, така и за предприятията. Освен това е предвиден кохезионен механизъм за предприемането на съвместни действия от страна на надзорните органи и а, единното хармонизирано а, налагане на санкции, също така и разрешаването на спорове от същата тази обща инстанция. За администраторите на данни има също така а, нови предложения, а, така наречената лична сфера по а, не по подразбиране, а, така нареченото by design. Също така има новости свързани с прилагането на мерки в областта на личната сфера. Имаме данни, които показват, че текстовете могат да бъдат подобрени и за всички нас е ясно, че текста трябва да бъде ясен и да не оставя никакво, никаква възможност за различно тълкуване. не бива да оставяме възможност за попадане в съдане на улица в рамките на регламента, защото това би затрудни от действието на предприятия и функционирането на вътрешния пазар. По отношение на предложението за общия регламент. Тук става въпрос за обработването на данни от страна на публични органи в държавите членки или трансграничното прехвърляне на данни, също така и за прехвърлянето на данни на трети държави. Общият регламент ще замени рамковото решение 2008-977 и ще регламентира както размяната на данни между различни органи, така и прехвърлянето на данни на трети държави. От размяната на данни ще бъдат изключени институции като Европол и Евроюст. Това са задължения, които са част от Лисабонския договор и всичко, което касае защитата на личните данни, също така се отнася и за полицейското и съдебно сътрудничество. Както вече казах, директивата е проверена вече на ниво техническо действие през септември миналата година. Знаем какви са проблемите с директивата и ще се стремим към по-нататъчно подобряване на техническо ниво. Също така знаем съмненията и резервите на съвета и грижите, които все още съществуват. Ще продължим да се стараем в сътрудничество с Европейския парламент да намерим златната среда. Също така искам да ви кажа, че на техническо ниво предложенията а, са обсъдени в групата DAPIX. Има две двудневни заседания за обсъждането на тези теми и ще се обсъждат още веднъж тези законодателни предложения. Всички а, мнения на държавите членки също така а, ще бяха обсъдени на съвета по правосъдие и вътрешни работи, който се проведе в Никозия. По време на заседанието на съвета се каза, че ще се продължи работата върху тези предложения а, и също така а, тези въпроси ще се обсъдят а, на а, заседанието на групата на приятелите на председателството. А, има редица въпроси, които трябва да бъдат обсъдени, свързани с а, всички разходи за а, сектора на частния бизнес. А, и както господин Шулц вече спомена, този въпрос засяга всички нас. За да постигнем целите си, се нуждаем от добро сътрудничество с всички вас, защото това е ключът към нашия успех. Вярваме, че Европейският парламент е наш основен партньор и за това трябва да работим заедно, за да постигнем възможно най-добрите резултати. Днес трябва да разработим правен инструмент за защитата на личните данни. Трябва да разработим, да, да подкрепим принципите, основните принципи на човешките права, за да постигнем по-нататъчен растеж и е, благодействието на нашите граждани. Благодаря госпожа Франсуаз Лебай, генерален директор служба правосъдие на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да кажа, че от страна на комисията ние високо оценяваме този диалог с националните парламенти. Много тези парламенти дадаха своя принос за оформяне на тези документи и ние ще вземем предвид техните предложения, възражения и коментари. Тази, тази дискусия е много своевременна, тъй като парламента и съвета ще ни помогнат за е, да оформиме тези документи, така че смятам, че днешното е, обсъждане наистина е много своевременно и уместно. Комисията би искала да а, насочи тези инструменти в а, две посоки. And I think part of the answer is in... а, директива и регламента. Целта на днешното заседание тази сутрин, която заседание под мотото Възстановяване на доверието в дигиталния свят доказва още веднъж колко значение в момента заема обработката на данни и последиците от това. Целта е да се засилят и задълбочат индивидуалните права. Ние бихме искали физическите лица да имат контрол на техните е, лични данни, е, те да могат да получават е, копия от е, собствените си данни, тези данни, които се предоставят на, на сървъри и така нататък физическото лице трябва да знае как, с какви данни разполагат обществените служби, различните предприятия, фирми. Сам, само, само по, по този начин ще се изгради доверие в цялата система на дигитална обработка. Важното е мнението на на гражданите, защото само с тяхно участие може да се е, е, изгради е, това доверие. В е, всичките изследвания, във всичките е, консултации, които сме провеждали, от всичко това става ясно, че е, голяма част от потребителите нямат необходимото доверие в системата на преработка и за това те е, отказват или поне се ограничават в е, използването на цялата дигитална система, включително пазаруване по интернет и така нататък. Така че основната цел е наистина изграждането на доверие е, в е, е, е този все по-широк дигитален свят. Второ, защитата на данни. На, практика имаме 27 различни режима за защита на личните данни, въпреки че имаме обща директива. Директивата, която беше една важна крачка напред но тази директива е била транспонирана по различен начин в 27 държави членки и това разбира се усложнява начина на функциониране и на предприятията ако, примерно, вашето предприятие и вашата фирма а, има дейности в повече държави членки, тя трябва да се съобразява с най-различни режими. Така че това е един от проблемите, които трябва да решим. За това ни сега решихме да пристъпим към изработване на регламент, който ще се прилага пряко и смятаме, че по този начин е, ние ще позволиме на предприятията да е, реализират економи от порядъка на 2 милиарда и 300 милиона евро годишно. От друга страна и предприятията и физическите лица е, ще трябва, ще бъдат в е, връзка е, и ще в, а, само с една единствено орган за защита на данните и разбира се, това ще доведе до упростяване на цялата система. Целта е при, при предприемането на тези администра... на административните мерки да не забравяме е, ключовото място, което е, заемат малките и средни предприятия. Те представляват на практика 99% от предприятията и фирмите на Европа и трябва да се направи всичко възможно, за да им се спести е, допълнителна административна тежест. В момента е, знаете, че повечето малки и средни предприятия не разполагат с длъжностно лице, което да отговаря за защита на е, личните данни, нямат, не, не, не разполагат с необходимите средства за обработка е, и защита на данните, такива каквито се изискват за закрила, особено на чувствителните данни така че чрез новите, въвеждането на новите мерки, малките и средни предприятия ще бъдат освободени от тези задължения. Ако трябва да приемеме някакво европейско законодателство. Това европейско е, законодателство трябва да може да издържи е, на е, проверката на времето. Ние не, не можем да си, да си позволяваме да, да приемеме законодателство и след известно време да кажем, но технологиите и развитието се промениха и трябва да се приемем ново. За това ние предлагаме някои мерки, е, които имат е, за цел да осигурят дълготрайното прилагане на законодателството. Е, и председателят Шул спомена тази сутрин една от мерките. Това са делегираните актове чрез тези делегирани актови и на базата на регламента и под надзора на съвета и Европейския парламент, комисията ще може да променя някои малки е, насоки, подробности, да изяснява някои неща, които не са изрично а, е, залегнали в регламента. Тези делегирани актове ще ни предоставят онзи а, е, онази гъвкавост, а, която ще ни позволи а, законодателството да бъде прилагано дългосрочно. Нека да кажа две думи за директивата, понеже не разполагаме с много време. Директивата има за цел а, да включи мерките, свързани с прилагането на законодателството в а, строго определени области. По, по, по, по този начин надзора ще може да се упражнява от комисията и сметната палата. Това, нещо, което в момента не се предвижда в рам, рамката, с която разполагаме. Включ, включени са също така различните е, аспекти на е, обработка и на предаване на данни, както трансгранично, така и е, обработването от е, националните полицейски органи и други е, право, е, органи на, на правораздаването. Така че ние е, решихме този регламент да, да покрива и двете области, и двете сфери и същевременно да се ограничиме към едни основни правила, защото в момента основните правила на обработка се, са различни в различните държави членки. Така че нашата цел е да се хармонизират критериите, ограни, ограниченията а, на а, правата на отделните физически лица. По този начин ние ще ще създадем един универсален принцип за закрила на личните данни, в които ще, е, ще включват е, съответните мерки за ам, а, е, закрила и ам, пред е, и, включително и прилагане на санкции. Има все още много въпроси, които не са намерили своя отговор. Ние сме готови да подходиме към е, тези открити въпроси по един много отворен начин и да чуем кой какво има да каже по въпроса. Сега преминаваме към е, дискусията. Има пет желаящи да вземат думата. Аз предлагам е, да се зададат първо въпросите и после да има отговор. Първо давам думата на из представителка на Испанския парламент. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин е, председател. Е, Благодаря, че организирахте а, това заседание с представители на националните а, парламенти. Благодаря за възможността да участваме в а, дебата. А, благодаря и на комисията за законодателната инициатива, която е предприела. Мисля, че беше е, съвсем своевременно да се е, преразгледат мерките, свързани с защитата на лични данни, тъй като обема на информация се увеличава експоненциално през последните години и включително е, не нещата вече не се, не остават в рамките на една а, държава членка. От друга страна, директивата от 1995-та година е била транспонирана по най-различни начини в различните държави е, членки. Затова мисля, че съвсем правилно сте избрали е, новият е, инструмент да бъде регламента. Също времено е важно да се предвидят и а, мерки и проблеми, свързани с предоставянето на данни извън а, границите на Европейския съюз. Сега, проблемите са следните. Съм, инструментите трябва да бъдат ефективни, да осигуряват наистина закрила лична личните данни на гражданите и да създадат правна сигурност за фирмите. Същевременно тези мерки трябва да бъдат дългосрочни, така че те не трябва да бъдат пряко свързани с техническото развитие и новите технологии. Само по този начин ще изградим онова доверие, което, за което говориме и което е мотото на нашето заседание. Така че, значи, инструмента трябва да бъде ефективен, ефикасен и да има възможност и да има възможност да се преразгледат някои аспекти и някои разпоредби на регламента в хода на времето, като например правото на забравяне или правото на противопоставяне на гражданина. Считам, че в формулировката на сегашния регламент им липсва известна яснота относно отговорностите, отговорните лица, координаторите, натоварените с защитата на лични данни. За това Смятам, че това може да доведе до, известна, до известни правни а, празноти и още един проблем. Предвид економическата криза, на която сме свидетели, трябва да има укрепване и задълбочаване на институционно-правните устои. За това смятам, че делегираните актове не са най- законния израз на, на този подход. Затова смятам, че трябва да се намерят други инструменти. Следващият урад. Благодаря ви. Сега е, имаме няколко забележки. Смятаме, че трябва да има някаква граница граница в е, реформирането на инструментите, които са прияти е, за реформата на сътрудничеството в е, съдебната полиция, полицията и правосъдието изобщо. И особено правилата свързано с воднето на регистрите. Като цяло имаме положително впечатление. Трябва по-ясно да се определят правилата, които се прилагат в целия Европейски съюз на неговата територия територия. Но имаме критики във връзка с принципа на субсидиарността. Е, първо, е, самата е, материя, която се третира, е обекта на конституционни разпоредби в някои страни. Така че се засягат основни принципи на националната независимост. Освен това, определенето на еднородни норми за всички могат да жертват национални режими, които са по-благоприятни за индивида. И в край на краища да се намалят наличните гаранции в някои случаи. Е, освен това, е, специално е, по отношение на субсидиарността, ние смятаме, че големите правомощия, които се създават от комисията чрез делегирани актове по член 87, отиват твърде далеч. и е, е, всъщност, е, вие давате право на трета страна до достъп, за достъп на данните. Освен това се споменава и член на 51. обаче гражданите нямат право да се обърнат към органи на държавите членки, които могат да бъдат по-благоприятни за самите граждани. Така че критиката ни е, че въпреки положителното желание настояща директива да бъде заменена с е, правилник, е, всъщност е, правилника е по категорично приложим, но е, той трябва да бъде по-ясно определен. Е, примерно е, по член 17 и 21 по обработката на личните данни. Могат да възникнат съдебни спорове, защото има правна неяснота. Благодаря ви. Господин Ричард Калист за две минути. Господин Калич, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз е, също искам да поздравя Европейската комисия за нейната инициатива и да изразя благодарност на Европейския парламент е, за срещата, която се провежда днес. Е, в Полша ние сме за защото е, днес трябва да има е, съвременна рамка за защита на данните. Независимо от това обаче е, има е, някои недостатъци в предложението на Европейската комисия. Е, е, има делегирани актове, когато те са необходими. Е, в настоящото предложение има прекалено много делегирани актове, защото чрез делегирани актове се заобикаля Европейския парламент. Искам да привлека вниманието върху много неясна формулировка. Говорим е, за член 17. Правото да бъдат забравени или да бъдат е, информирани трети страни, но не е ясно определено понятието трети страни. В е, интернет, в епохата на дигиталните технологии, когато има е, връзки за част от секундата, самото понятие трети страни е много неясно. Е, има позоваване на е, договор за Европейски съюз, глава 2, обаче в договора има много глава 2, така че не е ясно. Освен това има някои инстанции, които са сходни. Има просто много мърлева формулировка. И самото понятие, че се говори за услуги, които се оказват от е, сървъри извън Европейския съюз. И изобщо въпросът за езика. Например, е, дали те се прилагат за лица, които временно припивават в Европейския съюз или не. Примерно в Польша ние имаме проблем с международните договори, защото някои от е, нашите съседи, като например е, Белорус, използва данни за тоталитарни цели, защото в Беларус системата е тоталитарна. И ние трябва да се справим с това. И трябва е, винаги да имаме предвид това нещо. Така че от името е, на полския Сейм, аз мятам, е, че трябва да се поработи още. Сега, от името на Европейския парламент, господин Кириакос има думата. Καλωσορίσω τους δύο διακεκριμένους ομιλητές. Благодаря. Искам да поздравя с добре дошли двамата следващи оратори, господин Николаут и представители на Кипърския парламент. Две забележки като начало. А, когато а, изслушаме фактите, представени от а, господин Николао, оставаме с а, впечатлението, че обсъждането на тази тема е изключително актуална. Всички ние използваме различни средства, е, електронни и въпреки, че темата е изключително актуална, смятам, че скоростта, с която напредваме, е доста ниска. Ние, като Европейски парламент, бихме искали да има едно едино законодателство и ясно очертана законова рамка а, и за това предлагаме всъщност имаме пакет, който се състои от два документа. Един регламент и една директива. И по този начин могат да се създадат празнини или пропуски, а точно това се опитваме да избегнем. А, така че не искаме да създаваме изключения и а, мисля, че в текста се използват също така доста общи формулировки, като например идентичност на личността, лични интереси. Как можем да създадем доверие, когато създаваме изключения и не сме достатъчно прецизни? трета забележка. Дори и да се разберем по тези два инструмента, има много неясноти в взаимоотношенията с полицейските и съдебни органи в директивата. И това създава трудности, защото именно тези органи имат нужда от достъп до лични данни, които се управляват от частни оператори. Как съветът ще защити това раздробяване на темата на два инструмента. Благодаря, господин Трианта Фелидис. Сега давам думата на представителя на втората камера, тест Уимър for having the possibility of pushing forward my question. Thank you, Mr. Chairman, and thank you very much for having the possibility for... Благодаря, е, че ми предоставяте възможност да си задам въпроса. Аз мисля, че най-добре ще отговори на моя въпрос госпожа Франсуаз Лебай. защо вместо да очертаем линия е, за малки и средни предприятия, е, по-малко от 250 предприятия, защото има специфичен данни, брой данни, които трябва да се обработват. Естествено, че всеки иска да защити малките средни предприятия, да не им се усложни спазването на закона, обаче колкото и да са големи или малки предприятията, просто въпросът е какви данни обработват. Примерно, е, понякога има данни за милиони граждани. Защо трябва да очертаваме линията тук, вместо е, броя на хората, които работят в предприятие? Председателя, благодаря ви от името на полския Сейм. Отново, господин Андрей Галацевски за две минути. Благодаря ви. Благодаря ви. Искам да допълня това, което каза моя колега от Комисията по правосъдие. Е, много документи са били обект на консултации в Полша. Е, консултации между членове на Полския Сейм, на предприятията и между експерти. Имам да добавя три неща е, към казаното от моя колега. Ние подкрепяме идеята за One-Stop Shop, т.е. Е, смятам, че е, подобно на италианската колежка, е, този One-Stop Shop е добра идея. Единното гише. Ние смятаме, че в глобализирания свят правото да бъдеш забравен трудно ще се гарантира. Информацията се разпространява по много непредвидим начин днес. И заради това е, трябва да видим как нещата биха били приложени на практика, но по-скоро очакваме, че ще е, се гарантира трудно подобно право да бъдеш забравен. Е, а, и предприятията ни казват, че и е, няма необходими разпоредби за защита на чувствителни лични данни, примерно във връзка с здравето на хората, защото предложението на комисията не подкрива чувствителни данни, свързани с здравословното състояние. И заради това бих искал да чуя какво ще каже представителката на генералната дирекция върху множеството делегирани актове, е, и е, техните е, смътни, тяхното смътно съдържание. А, сега чухме въпросите. Знам, че ще бъде трудно да се придържаме към графика. Имаме време за отговор и заради това предлагам да спазваме поредността, както казах в началото, може би 3-4 минути за отговор. Господин Николао има думата. Благодаря. Ще започна с първия да, зададен въпрос от а, испанската колежка за доверието сред гражданите. Едно ефективно и ясно законодателство а, ще създаде нужното доверие гражданите и то е единственото, което ще бъде успешно. Ако всичко е ясно формулирано, свързано с забравянето, с достъпа до личните данни, И смятам, че ще получим отговори от самите технологии, които са на разположение. Смятам, че заличаването и прехвърлянето на лични данни а, са изключително важни. И също така възможността граждани да се обърне към един надзорен орган. Всички тези а, елементи от разпоредбата ще те са а, много важни за гражданите и е важно те да бъдат изпълнявани а, в всички държави членки. По въпроса защо закъсняваме с а, работата по а, документите. Когато говорим за права на човека и когато се опитаме да ги защитим посредством законодателство, това е едно от най-трудните неща за един законодател, за една институция. Особено когато тези права трябва да бъдат защитени, но от друга страна трябва да бъдат ограничени, за да се създаде баланс. Това означава, че е нужен диалог, като този, който водим днес, нужно е много продължително, фундаментално обсъждане, за да се достигне до едно добро за нашите граждани законодателно решение. Така че не смятам, че закъсняваме. А, смятам, че се опитваме да защитим всички от тези важни интереси, които са засегнати при обсъждането на този въпрос. Сега по отношение на правомощията, Разбира се, че има множество такива а, прехвърлени правомощия, делегирани актове. В Кипър говорихме за тях. Разбира се, че трябва да продължим да работим, но аз съм на мнение, че когато се прехвърлят правомощия, трябва да има и съответните ограничения и това трябва да е ясно от законодателните актове и не бива да излизаме извън рамките на регламента. Аз като юрист поне защитавам това мнение. Благодаря. Господин Николао, господин Лука има думата. Όσον αφορά τις Аз ще започна там, където господин Николао приключи. Това е тема, която занимава всички държави членки и в крайна сметка ние вземаме на сериозно грижите на а, държавите членки и вече обсъждахме тази а, тема на заседание на съвета на 22-23 юли в Никозия. Трябва да намерим начин да намалим броя на различните процедури и това беше желание на всички държави членки. А, няколко общи думи. Член 17 правото на забравяне. То е свързано с чисто практически проблеми, но самото то представлява първа стъпка в посока контрол и Имаме нужда от повече време, за да достигнем до един подходящ текст и тук искаме да работим, разбира се, с всички заинтересовани страни. По отношение на казаното от господин Тента Филидис, защо имаме два документа? Защо те са разделени на общ регламент и директива? Тези две законодателни мерки всъщност вървят ръка за ръка. И разгледахме доста а, отблизо много, множество членове от а, тези законодателни а, текстове в а, последните няколко месеца и установихме, че действащото законодателство е довело до 27 национални законодателства. А, така че подмяната на една директива с а, регламент, който от своя страна ще е достатъчно гъвкав, би предотвратил създаването на национални изключения в държавите членки. Разбира се, че ще имаме проблеми, но точно за това сме се събрали, за да работим заедно националните парламенти, комисията, съвета, Европейския парламент и трябва да водим диалог също така и с предприятията. Трябва да предоставяме информация и да получаваме мнение отвън. В този смисъл не смятам, че закъсняваме. Ние работим върху важен елемент от законодателството и не бива да подхождаме прибързано. Така че се стремим да свършим една добра подготвителна работа и да предадем това досие в добър вид на ирландското председателство. По отношение на директивата, тук става въпрос за полицейското и съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. И разбира се, трябва да има една гъвкавост за органите на а, държавите членки. По този начин се опитваме да а, създадем баланс между правата на личността а, и ефективното прилагане на законодателството. Господин председател, Мисля, че това бяха всички въпроси. Имаше още едно общо изказване. Няколко думи искам да кажа в заключение. Изключително е важно да работим в тясно сътрудничество. Комисията, съвета и парламента. Само така можем да стигнем до общо решение. Благодаря, господин Лука. Сега Накрая давам думата на госпожа Лебай от името на комисията. Благодаря, господин председател. Нека да отговоря на въпросите, на които все още не бе даден отговор. Госпожа Нагрини, вие споменахте субсидиарността. С две думи. Само да посоча член 8 от хартата съгласно който се изисква еднакво ниво на закрила на личните данни в целия Европейски съюз. Така че имаме всъщност правната база на субсидиарността в нашето предложение. Госпожа Легрини, вие също така казахте, че е, за съжаление гражданите вече не могат да се обърнат, няма да могат да се обръщат към националните органи за защита. Не е така. Гражданите винаги ще могат да се обръщат към органите, националните органи за закрила на личните данни, а тези национални органи ще бъдат на практика в връзка с Европейският орган но при всички случаи е, гражданите ще продължат да имат възможност е, да се обръщат към националните си органи. Е, тези национални органи трябва да бъдат наистина в тесен контакт с гражданите и да могат да ги обслужват. Що се отнася до малките и средни предприятия? и е, бройката 250 е, служители. Това е по принцип е, дефиницията на малко и средно предприятие в Европейския съюз. Една, една проста дефиниция, която е приета от всички и която служи за основа на мерките, залегнали в много регламенти и решения и така нататък. Така, въпросът е при принцип всички трябва да прилагат а, правилата, но ние сме включили също така и а, аспекта а, фактор риск. Да, вие сте абсолютно права, че може да става дума за едно съвсем малко предприятие, което да обработва и да разполагат с огромно, огромен обем, чувствителни данни, така че има възможност за а, изключения, т.е. точно за, за тези предприятия или фирми, които а, а, притежават и работят с огромно количество данни и които ще трябва да имат длъжностно лице, които да имат, да, да, да могат да прилагат всички изключителни предпазни мерки. Е, Следващият е, оратор, който е, говори за така подхл... подхлъзване, както каза преводача, аз бих казала по-скоро неясна формулировка на законодателните текстове. Да, е, цел, цел, Целта е просто да убедиме онези, които са е, така отрицателно настроени по принципи, които винаги виждат е, лошото, виждат е, е, че, тъмната страна на, на законодателните тестове. Тези хора да бъдат убедени, че има е, зранце разум и че това, което предлагаме наистина е необходимо и разумно. Е, госпожа Алегрини, вие говорихте за упростяването. при, при предоставянето на данни на трети страни, първо е необходимо, знаете, да се прилага процедурата на адекватност, на съпоставимост и е, има и мерки, мерки, които са включени в различните договорни отношение, като по този начин се запазва вис, висока степен на закрила. Благодаря госпожа Лебе, господин Николай, господин Лука. Приключахме с първата част от нашето заседание. Благодаря на всички участие. Трудно ни е да се придържаме към времето, но на практика успяхме. И сега преминаваме към втората част на сутрешното заседание, което ще бъде е, председателствано от господин Ян Филип Албрехт, който е докладчик е, по регламента в е, нашата комисия. Сега ще има нов а, панел с но, нови изказващи се. Това, за, това съседание ще продължи до 12.30. След това ще е, бъде сервиран обяд, а следобедното заседание ще започне в 3 часа в присъствие на заместник-председателя на комисията, комисар Рединг. А сега моля членовете на следващия панел да заемат своите места. Дами и господа, нека продължим. Добре дошли на всички на втората сесия от е, интерпарламентарната среща. Много се радвам, че има толкова много хора. Времето тече и заради това трябва да продължим. А, освен това, трябва непременно да приключим до 12.30 заради преводачите. те също имат нужда от почивка. ние имаме обедна почивка, така че ще се постараем да свършим до 12.30. Както е, председателите вече съобщиха, има превод на всички официални езици е, и е, всеки е поканен да слуша превод на родния си език, както и да говори на родния си език. Бих искал да приветствам така членовете на тук на, тук на президиума говорим за хармонизиране и засилване на правата за е, е, защита на личните данни е, в един свързан помежду си свят. Ние трябва да се ограничим във времето за изказване, защото много хора искат да изкажат мнение и да имат възможност да зададат въпроси на нашите гости. Аз се надявам да чуем приносни въпроси и като докладчик аз непрекъснато мога да говоря по този въпрос, така че сега искам да дам думата на нашите гости. Първо, от мое дясно е Мариета Караманли, заместник-председател на Комисията по европейски въпроси на Френското национално събрание. Добре дошла. Госпожа Караманли, мое ляво Герит Хорнунг от университета в Пасау, Германия. Мое дясно Жан Гони – директор е, на е, Microsoft Европа е, лични данни. До него госпожа Нурия Родригес, която е главен правен консултант в Европейската организация на консуматорите и тясно от нея Симан Дейвис от London School of Economics с удоволствие ще чуем вашите изказвания. Започваме с госпожа Марията Карамали. Имате думата. Е, благодаря, господин докладчик, е, дами и господа депутати. Е, промяната в европейската рамка за защита на личните данни чрез замяната на директивата и правилника, предложени от януари 2012 година от Европейската комисия, са много важни, защото всъщност те засягат основни права на нашите съграждани в тяхното ежедневие, както и правата на предприятията и на държавната администрация. И е, правото на защита на личните данни ви напомням, е, че е постановено член 8 от Хартата за основни права, е, на която Лисабонския договор придаде задължителен характер, както и от член 16 от договора за работа на Европейския съюз. И както вече се каза, в цифровия свят, който изцяло промени начина ни на живот, начина ни на работа и естествено, че правилниците в Европейския съюз трябва да се прилагат към това, което с основание се нарича революция. Ние можем да е, посочим е, социалните мрежи, е, общата използване на, на компютрите, обработката на нови чувствителни данни и други. Така че е, самия факт, че Европейската комисия е решила да предложи правилник не е неутрално и има основна последница за хармонизирането на правата. И отново напомням, че правилника ще се прилага пряко и за разлика от настояща директива няма да изисква закони за национално транспониране. Така че това би било гаранция за ефективност и хармонизиране и заради това се смята, че няма да има опасност от законодателни различия между държавите членки, като хармонизирането засяга както законодателните текстове, така и практиката. Така че на първо място трябва да включим, че е, предлагайки правилник има положителен напредък и с основание се говори за напредък на правото в областта на защитата на данните, на личните данни. Е, е, има създаване на нови права за постоянно пребиваващите в Европейски съюз, правото на забрана и за прехвърляне на данните. Това е чувствителен напредък. Е, обаче възникват много въпроси във връзка с тяхната приложимост. Трябва да бъдем реалистични, доколко могат да се наложи прав... Е, спазването на такива правила. Е, освен това, в член 17 има възможност всяко лице да е, постига заличаване на лични данни, особено когато трябва да се използват тези лични данни. Има и специално внимание за правото на хората да съобщават, когато са били деца и трети лица, е, които използват тези данни и съответно е, трябва да бъдат информирани третите лица, ако съответното лице използва правото си на забравене. И такова право може съответно да се наложи на този, който ще го използва. И така, че това създава съвсем основателни очаквания и европейския законодател трябва да отговори. Така, че неговото е, право да се забравят данни трябва действително да бъде оперативно и е, да се е, посочи кой точно би използвал тези данни. Това в момента не съществува в проекта. Е, в своето становище от 7 март 2012 се напомня, е, че окончателното право да се забравя предполага ясни дефиниции и член 17 трябва да бъде разгърнат. Колкото до прехвърлянето на данните, именно това право, е, въпросното лице трябва да получава формат на тези данни и в структуриран формат, за да може да се използва. Това право, което е много важно, също трябва да бъде уточнено. И и е, е, може би е, в текста трябва да се говори само за данни, при които има или съгласие, или договор, как ще се съчетаят с националното законодателство във връзка с интелектуална собственост и право на конкуренция. Това са въпроси, които трябва да бъдат доразработени. На второ място се връщам на значителното засилване на наличните правила, което също би било значителен напредък в законодателството. Правото на събирането, на искането на съгласие, правото на информация на засегнатото лице, правото на достъп до данните е, е, и правото да се противоположиш на използването на тези данни. Е, това са обстоятелства, благодарение на които ще се възстанови баланса в правилниците в полза на европейските граждани при защита на техните лични данни. Тези, които обработват данните, трябва да комуникират с лицата на ясен език и списъка на информация Информацията трябва предварително да се предостави, да се засилва. Когато данните съвсем е, законно могат да бъдат разпространени към е, други адресати, лицето трябва да бъде надлежно информирано и изобщо е, при всяка обработка на данните трябва да има и ясното, свободно и информирано съгласие на засегнатото лице. Не може да има негласно или пасивно съгласие. Трябва да има активно действие от страна на лицето децата е, трябва да, е, при е, малолетните трябва съответно от родител или настойник да се даде това съгласие, така че трябва да има право да се противоположиш на използването на данните. Може човека да се обоснове съвсем основателно и всяка мярка свързана с профила трябва да бъде по-ясно определена от закона и да има по-ясно дефиниция в закона. На трето място, как да се гарантират тези правила? Реформата всъщност почива на е, отговорната обработка на данните. Това е нещо положително. Имаме задължения за промяна, заличаване на данни е, е, и това обаче има риск и съответно преминаване от логика на системно заявяване върху концентрация на контрола така че е, когато дадено е, лице може да делегира защитата на личните си данни е положително. В правилника има значителни промени към информацията, която трябва да се предоставя на засегните лица. В член 12 трябва да бъдат информирани е, лицата за обработката е, когато се говори обаче за договор, е, трябва да се базираме на изпълнението на договор или на мерки по договор, е, колко време трябва да се съхраняват данните, правото да се подаде съдебен иск в национален орган, происхода на данните, когато данните не са събрани пряко от въпросното лице, а освен това и в проекта за правилник се иска лицето, което отговаря за обработката на данните, да прилага прозрачна политика за обработка на данни и да бъде разбираема за всички. Така че трябва да се възпитават и обучават гражданите да се популяризира добрата практика в администрацията и предприятията. Засилването на органите за национален контрол, сътрудничеството им на европейски мащаб е, са е, последствие от прилагането на тези правила и възникват проблеми. Е, националните органи за контрол е, трябва да имат хармонизирани права, да бъдат е, а освен това трябва да има и гаранции за работата им. Трябва да има и специално мнение, е, както за правомощията, така и за конкретното прилагане на тези правомощия. Компетенциите на националните власти в държавите членки, е, където се намира дадено предприятие и при всяка обработка на данните за европейските граждани също е, възникват въпроси и безпокойства защото е, е, е, може гражданите да се отдалечат от органите, които управляват контрол, обаче трябва да се гарантира сътрудничество между властите в Европейския съюз. Ето защо трябва да има механизъм за пилотен орган, това да бъде национален орган, който да бъде сезиран от граждани или да се само сезира и да бъде компетентен, за да подаде съдебен иск и да осъществи контрол върху територията си. Това за засяга различна територия и тогава е, пилотния орган е, би могъл да произнесе и санкции. Във всички случаи Европейския съюз трябва да оцени различните альтернативи и да се види кои са най-ефективни за гражданите. Първоначалното предложение в комисията не е удовлетворително. И преди да приключа, господин докладчик, скъпи колеги, още две точки, защото това е спирачка е, за хармонизирано право. Предложените текстове има прекалено е, много прибягване до делегирани актове е, от Европейската комисия. Така че в това предложение има много неясноти. Те трябва да се преработят в самия правилник. И освен това изразявам едно съжаление за това, че законодателният пакет на въпросната реформа като че ли е ограничен. Европейската комисия да даде два основни текста. Директива 95, после рамково решение от 2008 година, която вече е приложима, но по този избор, който който беше критикуван от Европейския контролерен орган. Трябва да има последователност в цялата реформа и ако преговорите в Брюксел не продължат, ние виждаме, че е, в момента преговорите са блокирани. И така, че е крайно време да се спрем на тези въпроси. И накрая искам да привлека вниманието ви върху това, че тези инструменти а, могат да бъдат приложими нито в Европол, нито в Еврожуст, нито от другите институции на Европейския съюз, както и специфичните инструменти, свързани е, е, с е, законодателното сътрудничество между полиция и съдебни органи, така че възникват въпроси за последователността в Европейския съюз. Въпросите трябва да бъдат доработени. Ние поздравяваме напредъка в някои области, но все пак остават същностни въпроси, които трябва да бъдат доработени както в комисията, така и в парламент. Thank you. Благодаря много. Преводачите трябва да могат да си поемат дъх. Предполагам, че може би ням, нямате толкова опит в говорене, но много ви моля да говорите малко по-бавно. А сега давам думата на Герит Хорнунг, който ще говори за закона за информационни технологии и първите изследвания по а, предложенията на Европейската комисия. Благодаря за възможността да взема думата. Благодаря на комисията за предложението. Трябва да благодарим на комисията за много ценностните предложения, залегнали в предложението, които според мене могат наистина да позволят едно подобряване, едно съвършенстване на законодателството в тази област. Сега ще се спра на новите неща. Първото, мерките за профилиране. Това означава един, една, един огромен обем данни на едно единствено лице, което, които се обработват по даден начин. Става дума не за самото профилиране, а за това, което става с данните след изработването на профила. Едно от важните неща е така наречената ограничаване за, на съгласието. И баланса от една страна на съгласие, от друга страна на контрол. Мисля, че в регламента ще ще трябва да се уточни в какви изключителни и а, е, строго определени случаи този а, е, дисбаланс може да а, е, съществува и какво ще е, го оправдава. Също така, а, според мене, Е, е много важно развитието на технологии, които е, позволяват допълнително защита. И в е, този смисъл смятам, че обвързващи, строго обвързващи мерки липсват и това е пропуск. Смятам, че в регламента не трябва само да се споменава задължението или отговорността на този нози. Аз мятам, че трябва да, да бъде точно упоменато кой, кого, какви ще бъдат процедурите, критериите и какви ще бъдат правните последици от прилагането на сертифицирането. От наша гледна точка, от немска гледна точка, ние смятаме, че няма достатъчно обвързващи мерки и критерии, затова е необходим а, национален а, закон. И затова смятаме, че в предложението на комисията трябва да бъдат а, включени а, и тези допълнителни а, мерки. Също, също така а, тук се говори за механизма за изпълнение, но такъв механизъм на първо време трябва да се е, създаде, но то е, изглежда за сега е, проблематичен. Тук се, тук се казва, че а, е, държавите членки трябва да осигурят на националните си органи за надзор а, пълна независимост, а, но но Европейският орган ще бъде онзи, който ще взема окончателните решения. А, също един а, а, проблем от, за прехвърлянето на данни от, едне, от един надзорен или контролен орган на друг при, при при прехвърлянето на тези данни от една а, единица, която ги обработва, към да речеме а, социални мрежи и така нататък. А, тук не става дума само за защита на личните данни, става дума също така и за оперативната съвместимост на контролните методи. В същевремене първоначалният притежател и първоначалният орган, който обработвал данните, трябва да има задължението да информира последващите обработващи на данните да частта от данните, които е станала публична и обема на, на публичните данни и така нататък. Също така а, а, баланса между от една страна правото на свободно изразяване, правото на свобода на словото и от друга страна защитата на личните права. Съгласно зарегналите в член 80 разпоредби. Също времено в националните правила и националните закони, които по принцип осигуряват на контролния орган правото да запомни данни и това и тук трябва да се намери баланс между правото на да се запомнат и правото на забравяне на данни, което е залегнало също в регламент, в предложението за регламента. Също, трябва да решиме също така в, в дали следващите два проблеми. Съгласък съгласно член 6 обработката на данни трябва да бъде възможна в случай, че става дума за обществен е, интерес и трябва да се знае какво, какво точно, е да, да се даде една по-точна дефиниция на какво е, а, право, какво е публичен интерес и какво е право на о, обработка и какво е целта. Примерно, дали а, за добавянето на данни към национални регистри, за издаване на документи за самоличност и така нататък. Така че от не, не, не, не могат да се споменават само така широки цели, като например издаване на паспорти или издаване на документи за, за самоличност. А, а кът, без да, в това ще се включва ли, например, предаването на, на данни за трети страни или обработката им от е, частни оператори. Смятам, че всичките тези е, проблеми трябва да намерят е, е, изрично обяснение в. Е, е, съответните подготвени документи. И член 6F, така наречените законни интереси. Възможно е тези, тази, тази част от, от члена да всъщност да, да да, да, да, да, да анулира силата на а, разпоредбите залегнали в а, точка Б. Така че според, според мене трябва а, да има а, пояснения, трябва тези, тези разпоредби да бъдат изяснени, да бъдат включени в самия регламент, за да може да се, из, да се избегне приемане на огромен обем делегирани актове, така както беше споменато в предиш, на предишната част от заседанието. Смятам, че уточняването на, на, на принципите и правата ще даде много по-голяма правна сигурност. Благодаря ви, че се придържахте към времето, което ви бе отпуснато. А сега давам думата на господин Жан Гуние, който е е, директор на службата за защита на лични данни на Microsoft Европа. той е и лектор в университетите. Благодаря ви. Възползвам се от възможността да говоря народния си език. Ще бъда кратък и ще се спра на няколко а, проблема. Ще говоря на френски, но ще използвам и много английска терминология, защото ще бъде просто по-лесно така. Първо искам да наблегна на следното. А, в вашето мото е да, да, се, да, се, да се създаде доверие, да се изгради доверие. Да, всъщност всички искаме това и предприятията, и потребителите, и ем, ем, ръководните органи, всички, всички искаме да има това доверие, тъй като все повече и повече е, данни се обработват в облаците и не знаеме какви, ще къде ще е, стигнат новите технологии в е, близките години. Затова трябва да има една рамка, която да осигурява известна степен на доверие, да речем, за бъдещите 20 години. Аз а, а, работих в а, в друго качество преди 10 години. Междувременно нещата се промениха много. Но сега трябва да кажа, че в момента едно предприятие, независимо дали е Microsoft или друго, има основната има за цел да създаде доверие. Но за да има доверие, правилата трябва да бъдат ясни. Защото докато е, правилата на играта не са ясни, доверие не може да бъде изградено. Затова смятам, че е, закон, законодателството трябва да цели следното. Първо да има едно истинско хармонизиране, защото всички в е, момента подкрепят факта, че се предвижда приемане на регламент и че ще има истинско хармонизиране. Но какво означава едно истинско хармонизиране? Тоест, трябва да има първо една ясна и една дефиниция на така нареченото основно основен орган или основно място. Разбира се, правилата не, не, не трябва да бъдат а, застопорени, трябва да има известна гъвкавост, може да има а, много, много, многостепенни а, а, много нива. А, Важно е, е също така за големи предприятия като Microsoft, които и също времено и обработват и контролират да, да знаят с кое, с кое, с кого си имат работа. Не може, примерно, един ден да бъдем е, подвластни на едно, на един орган, друг ден на друг. Това е, това е, много, това е много трудно и е, съвсем неподходящо за е, предприятия и фирми, които са едновременно и обработват и контролират данните. Затова се радвам, че този документ е бил изработен от Европейския парламент – Е, и ви приканвам да изчетете този е, документ, в който са включени много предложения за усъвършенстване на е, съществуващите документи. В момента е, не, не, не, нещата не са ясни, не винаги контролера може да е в състояние да предложи какви трябва да бъдат е, методите и целите. И и същевременно трябва много ясно да се определи до къде стигат отговорностите и каква е ролята на обработващия от една страна и на а, контролиращия орган от друга страна. Затова смятам, че предложението на, на парламента или поне този документ, изработен от парламента, е много ценен в този смисъл. Второ, Е, целта е какви ще, какви, да, да знаеме също какви ще бъдат санкциите, какво ще стане по-нататък. В член 79 за административните санкции се споменават санкции, но ако е, ако, примерно, е нанесен предумишлен е, ущъп. Аз мисля, че това е съвсем нормално. В крайна сметка, когато не се зачита личния живот или, или не се защи, защитават данните, трябва да бъде човек санкциониран. Но аз мятам, че трябва да има и санкции за срещу така наречената немърливост А, още нещо по санкциите. Госпожа Караманли, вие споменахте делегираните актове. Считам, че те не трябва да бъдат пряко свързани с глобите, с санкциите. Аз смятам, че по принцип голяма част от глобите са последица на делегираните актове. така че смятам, че не могат да се налагат а, санкции или не могат да се налагат наказания на предприятия или на различни единици за неща, които не са ясни, които биха влезли в делегирани актове, за които сега не са а, не са ясни. Така че за предприятията, независимо дали имат 200 служители или 2 милиона, е важно да имат предвидимост и да знаят какво ще трябва да ще могат и ще трябва да вършат в следващите 2-3 години но е важно да се насърчават по някакъв начин операторите. Наистина трябва да има юридическа правна рамка, но, но но трябва да има и насърчаване за онези, които е, прилагат добрите е, практики. защото в, в текста са залегнали много предложения за нови права на физическото лице, на субекта, правото да подаде жалба и така нататък. Но от, друг, от друга страна, трябва за ответната страна да има не само задължения, трябва да има и е, ясно изразени е, е, насърчителни мерки. Същевременно, Смятам, че доверието се нуждае от прозрачност. Това е един основен основен принцип. Понякога нещата не е, не е необходимо да бъдат записани. В крайна сметка доверието е нещо, което се изгражда с времето и което трябва да бъде доказано, но смятам, че в документа от юли миналата година за обработката в облаците. И е казано, че няма доста, доста, достатъчно ясно определени мерки. Смятам да, да е, възможно е да има прозрачност и доверие без е, намеса на личния живот, но не може да има закрила на личния живот без е, доверие и прозрачност. За това смятам, че трябва да се вземат предвид е, и изконните интереси на, на фирмите и да се предвидят насърчителни мерки, за да може наистина този текст да бъде един успех за всички. Благодаря, господин Гуние. Следващия Нория Родригес. която е представителка на Европейската организация на потребителите. Давам ви думата. Thank you very much, Chairman. Uh, thank you very much. Благодаря. Благодаря на Комисията по граждански свободи. А, ние имаме 24 члена, които са сдружения на е, потребителите, национални сдружения. Така че в Бруксел ние представляваме 42 уважавани сдружения на потребителите и е, съответно ние имаме общи съображения по нашия възглед за чисто новото предложение за правилника за защита на данните и после ще се спрем на някои подробности е, по обекта за защита на правата и ако имаме време, ще се спрем и на правните принципи е, и е, на правния отговор. Сега, първо, е, общите съображения по проекто правилника. Организациите на потребителите приветстват новото предложение на комисията по защитата на личните данни. Е, като цяло ние смятаме, че проектът е значително, значителен напредък. Неколкократно се каза това тази сутрин. Това е напредък във връзка с защитата на личните данни на потребителите. Освен това смятаме, че в предложението се постига баланс от една страна между необходимостта от ефективна система за защита на данните, а от друга страна предприятията да не се е, изправени пред изключително тежки административни административно бреме. Освен това, има едно непрекомерно разпространение на бизнес модели, където има злоупотреба с лични данни. Личните данни трябва да бъдат основно право и това трябва винаги трябва да се напомня. От тази гледна точка, следващата рамка трябва да гарантира защитата на личните данни, само защото е, сега е, личните данни носят по-голяма печалба и има по-лесен достъп до тях в глобализирания свят. Естествено, е, вече се каза от е, Microsoft, е, много се радвам, че и за вас това е много важно. Така че основната ни грижа е липсата на прозрачна информация и общуване между предприятия и потребители. Как точно обработват данните? Защото някои предприятия в по-голяма степен използват данни от други. Много често на потребителите не се казва, че се събират техни лични данни, че се обработват и дори се продават. А, така че ние просто в момента трябва да бъдем информирани. Нищо повече. Не е тайна да се каже, е, че човек вече не може е, е, да се скрие личните данни и за и е, сега, какво всъщност правят потребителите? Е, те разчитат на нещо, което е, фактически не е ясно, защото те не знаят как точно се защитават техните лични данни. Е, много често нещата са много бавни, е, пълно е с правни аргументи и обикновен човек не може да ги разбере. И юристи не могат да ги разберат какво става за обикновените хора. Така. Е, Както казах в началото, смятаме, че в новото предложение има е, основни разпоредби е, и благодарим на комисията за това, че потребителите са по-добре уведомени за това как се използват техните данни и се улеснява е, техния контрол върху използването на тези данни. Смятаме, че се подобрява положението на потребителите, когато има хоризонт тотално използване на данните, а не само до определена цел, както е в момента. От друга страна, в предложението има право за сдружение на субектите на данни, които да подават съдебни искове, когато се нарушава защита на тези данни. Ние приветстваме това, и в последствие ще е, кажа нещо повече за прилагането на това право. Е, колкото е, до е, правото на субектите на лични данни, от гледна точка на нашата организация и на потребителите. Потребителите приветстват член 11, принципа на прозрачност, или търговията с лични данни, както е при сегашната директива. Колкото до нови права, които са забравени, да бъдат забравени, ние приветстваме новото право да бъдат забравени данни като цяло много проучвания и услуги показват, че правото да се заличават лични данни много често се пренебрегва онлайн. Обаче, вече казах, че ние смятаме, е, че самото понятие за забравяне може да подвежда потребителите. Но, както вече се каза, има много ограничения на възможността да се заличават всички лични данни в дигиталната среда. Първо, правото да бъдеш забравен в някои случаи може да не е съвместимо с е, принципа на свобода на словото. Освен това, неговото прилагането на правото да бъдеш забравен не предполага прилагането на технически мерки, е, особено когато е, съобщува онлайн. И накрая, в някои случаи би било невъзможно е, да бъдат и в домени трети лица, че техни лични данни са съобщени публично. Ето защо е много важно е, органите, които имат е, право да заличават личните данни, всъщност е, трябва да направят това усилие. Ние, както вече се каза, трябва да разполагаме с правна сигурност по тези принципи. Правото на заличаване на лични данни е основно право, когато говорим за защита на лични данни. Колкото до прехвърлянето на данните, това е ново право, за момента не съществува и е, дори развитието на информационните технологии е, ни кара да приветстваме това ново право. Ние приложихме доклади от наши членове, които показват, че в момента е, винаги когато онлайн е, се натрупват данни, например в е, социални мрежи или в облаците, обикновено не им се дава възможност да прехвърлят данни от един сървър към друг много сървъри смятат, че са собственици на данните. Естествено, че това е несъвместимо с правото на потребителите да упражняват контрол върху тези данни и правото им да възразят срещу обработката на тези данни. По този начин има конкуренция между сървърите а, и а, е, се възпрепятства така наречения свичинг, което е основно право при телекомуникационните технологии е, е, ние приветстваме за това, че има профилиране в проекто правилниците. В някои случаи това вече съществуваше в директивата, но в предложението е доразработено. Сега е, реклама на бизнес модели е, се мултиплицират в интернет и много потребители не знаят, че това се случва. Те се страхуват от това, но не знаят какво точно се прави. И доколко ги засяга това. Те не знаят евентуалните предимства и недостатъците и последиците от това, че те ще бъдат профилирани. Като цяло ние подкрепяме е, проекторегламента по профилирането, обаче трябва да има разпоредби за това, че потребителите контролират данните. Е, първо, правото да възразят срещу профилиране и трябва да се съчетае с е, правото да бъдат информирани и е, за техническите мерки, които ще бъдат използвани при рекламите и евентуалните последици от е, тези мерки върху субекта на данните. И накрая ние подкрепяме идентифициране на данните трансгранично, защото потребителите могат да пострадат еднакво Е, еднакво да пострадат и дори да стане много по-вредно, ако примерно има достъп до банковите им сметки, е, както и ако е, се разбере с кого говорят по телефона в телекомуникациите. Така че ние искаме да има хоризонтално задължение. Ние сме с съгласни, че всичко това, което засяга индивида, трябва е, да бъде обект на информация към този субект. Сега, колкото до приложимостта, е, ние смятаме, че е, потребителите страдат от това, че се използват техни лични данни и за това те трябва да знаят какви са щетите, които понасят и как ще бъдат компенсирани. И заради това ние изразяваме съжаление, че в предложението няма правни инструменти за обещетяване на пострадалите и заради това организациите на потребителите настояват за обещетяване, когато са нанесени вреди от това, че са използвани лични данни. Ние смятаме, че в предложението трябва да има основни принципи за това е, как би могло да има е, колективен иск, как е, потребителите да могат да, да подават колективен иск в съда. И времето ми изтича. И заради това Очаквам въпроси, въпроси в дискусията. Благодаря. Thank you also. And... Благодаря. И на последно място, но не разбира се най-неважното, професор Саймън Дейвис от London School of Economics. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията Либе и на Европейския парламент. Ще бъда много кратък. Ако проследим историята през аз направих едно многостепенна оценка на регламента и директивата. И резултатите не бяха тези, които предвиждах първоначално. Ще ви обясна защо. Първоначално смята, че, че ще се направи едно от една страна консултиране на различните оператори, от друга страна а, оценка на експертите и ще се съпоставят а, двата резултати. Но ще ви кажа какви бяха добрите резултати и лошите резултати от провеждането на това изследване. разговарях с 2000 или 3000 отделни а, лица, които използват а, а, данни и Добрите новини са, че те смятат, че залегналите в документите принципи са добри и се, под, се, се подкрепят от практически всички, включително и от скептично настроените. Същ, същевременно обаче се се смята, че инфраструктурата за обработка на данни в Европа също е добра и получава подкрепа на тези, които са консултирани. но обаче се, се, се оказа, че няма съгласие по а, различните ключови елементи на регламента. от е, след приемането на директивата 95-та година е, нещата са се променили много. 80 и 80% от консултациите междувременно са правени в частния сектор, докато при нас в London School от Economics консултации бяха правени за обработката на данни от публичните служби. принцип потребителите смятат, че институциите не са на висота, що се отнася до закрилата на личните данни, като разбира се рез, резултатите са различни в различните държави членки, в Германия, скандинавските страни, дори в, в Франция се смята, че те имат необходимото ниво, докато в останалите държави членки не само закрилата на личните данни, но по принцип се смята, че институциите не са на висота. Е, знаете, че е, в крайна сметка начина по който общественото мнение е, вижда нещата е, е движещата сила и определя по-нататъчното развитие. Затова смятам, че тези два, тези два резултата трябва да служат за база за усъвършенстване на по-нататъчните на, на съответните документи. Също а когато обсъждаме механизмите, трябва да, да имаме предвид необходимостта от универсални методи или универсален закон. Защото когато гражданското общество, общественото мнение или заинтересовани потребители изискат да има някаква точно определена дефиниция или да речем е дадената област трябва да бъде определено, то, то, то тогава промишлеността смята, че е, дефиницията трябва да бъде много по-широка е, или много по-универсална, като че ли просто има или, или, или едната страна, или другата страна е, набляга на този е, принцип. Затова струва ми се, че е необходимо тези две, е, две крайности да се е, доближат и да стигнат до една, е, до една златна, до една, да се намери някаква златна среда. Двадесет и осем основни е, проблема бяха повдигнати, проблеми съсегнати и в различни аспекти на регламента и със всеки един от тях се каза, че е необходимо повече прозрачност, като на първо място се набляга на ролята на националният орган за закрила на личните данни, неговата независимост, неговата неговото а, устойчивост а, и а, неговото насто, настойчивост за а, провеждане на дейности и трансгранично. Също така бе повдигнат а, е, въпроса на приложимото законодателство, нещо, което, от което всички се е, страхуваме и което смятаме, че е наистина най-трудното да се постигне. Но понякога и дребни проблеми биват е, а, повдигнати. А, когато, примерно, потребителите обсъждат така наречената закрила при, а, в момента на, на ноше на изработването. Хората искат да имат доказателства, че подобна закрила съществува. Така че, мисля, че от всичко а, казано до тук се, от, се е, очертава едно послание и това беше казано колкократно тук. Но приемането на делегираните актове буди съмнение и, и, и липса а, на, на доверие. Затова тря, трябва да се работи много повече за да се обясни на общественото мнение а, какво ще залегне в а, делегираните актове, че а, тяхното съдържание наистина ще а, даде резултати. Тъй като тази консултация ще продължи, аз смятам, че трябва да се наблегне на това, защото смятам, че е, само по този начин е, този регламент може да, е, да бъде успешен и да постигне необходимите и целещи, целещи резултати. Благодаря. Споменахте много интересни аспекти. И имаме желание за изказване от страна на представители на националните парламенти и на Европейския парламент. И давам думата на представителя на немския Бундестаг. Vielen Dank zunächst einmal. Благодаря. От наша гледна точка, не само от страна на нашата парламентарна група това предложение може да се окачестви като положително. Данните са част от нашето ежедневие и са се превърнали отдавна в стока, защото дават конкурентно предимство. И не става въпрос само за а, данните като суровина, а също така става въпрос за личното право да се взема решение какво се случва с а, тези данни. И на това място смятам, че регламентът а, попада точно в целта си и трябва неговите разпоредби да бъдат твърди трябва да стане ясно, че регламентът въжи не само за областите, които се работи с лични данни, а и когато става въпрос за различни търговски договори и а, чрез предоставянето на лични данни клиентът на практика получава тази услуга. Това се отнася както за социалните мрежи, така и за двустранните договори. Така че трябва да бъде ясно, че регламентът за защита на личните данни в процеса на обработка на данните на, на данни на граждани не попада в поле, което не е защитено. Този регламент трябва да служи за пример и а, никакви, отговори на коми... никакви органи на комисията не трябва да бъдат а, изключени. А, тук се спомена проблема за делегираните актови. По отношение на въпроса за преносимостта на данните. Това е основна част която насочена за бъдещето. Не става въпрос само за прехвърлянето на данни от социалните мрежи, а, за влиянието на интернет върху целия живот. Например, всички производители на автомобили предлагат свързаност с интернет и това става част от начина на водене на живот. А, тук а, ако не принудим индустрията да спазва тези данни за прехвърляемост, тези условия за прехвърляемост на данните, има опасност да стигнем до едно крепостничество, свързано с личните данни. Друг въпрос касае данните на деца и от немска гледна точка смятам, че трябва да се ориентираме към ограниченията на децата да сключват търговски сделки. Смятам, че е изключително проблематично а, доставчици на услуги да събират а, и съхраняват данни на деца. И госпожа Родригес спомена една важна точка носенето на материална отговорност. Тук трябва да има аналог с материалния свят, света на стоковото стопанство. Когато говорим за данни, тези вреди а, или щети могат да станат видими на един много по-късен етап. А, за мен не е ясно защо за данните трябва да въжат други а, наказателни разпоредби а, в сравнение с а, други сектори и смятам, че трябва да бъдат а, въведени същите правила а, по отношение на конкуренцията, а, когато се употребяват данни. You, um, Благодаря. Тези, които искат да се изкажат, заповядайте. Членовете на Европейския парламент също могат да вдигнат ръка. Е, сега отново давам думата на представителя на Полския Сейм. Е, той е председател на Комисията по човешки права и правосъдие в Полския Сейм. Благодаря ви, е, господин председател, за това, е, че въведохте темата, посочихте темата. Съжалявам, че отново взимам думата, обаче аз съм баща на полското законодателство по защитата на личните данни, а освен това съм бил и министър на вътрешните работи, така че виждам двете страни на въпроса сега аз съм председател на Комисията по защита на човешките права в Полския Сейм, така че ви моля за снисходителност. Току-що се каза нещо изключително важно, че в правилника не се предвижда ефективен механизъм за контрол. Госпожа Карамали каза точно обратното. Е, тя каза, че е, всички онези, които обработват данните, е, ще бъдат контролирани, а господин Дейвис каза, че един от основните въпроси е въпросът как европейското общество ще храносмеле последиците от е, е, този правилник. Сега е, искам да задам няколко въпроса на всички вас. Обхвата е, на правилника е неясен. В край на краищата какво означава администратор извън Европейското економическо пространство? Какво би означавало това за отдалните държави членки? Ние знаем, е, че тези е, така наречени администратори обикновено са в трети страни. И е, страните, е, където се намира тяхното седалище, не възнамеряват да влезат в споразумения по защита на личните данни с Европейския парламент. Така че това би могло да бъде слабост в правилник. На второ място, какво означава позоваването на субекти за данни извън Европейския съюз. Какво означава това? Ние говорим за е, лица, които не са граждани на Европейския съюз, но временно пребивават на територията на Европейския съюз. Е, какво означава и това? Е, в Польша има все повече иммигранти. Все, повече емигранти, които всеки ден идват от изток. Защитата на техните права също е изключително важна. Така че имам специален въпрос към господин Генол. Ще бъде изключително трудно за субекти на данни от извън Европейския съюз да упражнят правата си предвид този правилник така наречените европейски администратори ще трябва да плащат допълнителни разходи, защото те ще се занимават с лица, които е, не са граждани на Европейския съюз, а това изкривява конкуренцията. Имам и още един въпрос. Е, е, в правилника предвиждат ли се механизми, по силата на които да се гарантира, е, че всъщност ние засилваме защита на личните данни или просто отваряме вратата към заобикаляне на правилника. Сега всички, ние чухме всички ваши въпроси. Сега давам думата на господин Батет от госпожа Батет от Испанския парламент quería eh, referirme al, al señor Davis. Ще се върна към изказването на господин Дейвис за двете изследвания. В Испания, знаете, имаме един орган, който функционира добре и който служи като пример на много държави членки. Сега не искам да направя едно простен анализ и да кажа, че някои държави членки се справят по-добре от други. Но Но трябва да кажем, че испанския орган е независим, ефективен, разполага с необходимия капацитет, функционира добре и много от съдебни решения доказват правомерните действия на органа. Колкото до единното гише, да, по принцип, разбира се, това може да бъде много положително, да бъде ефективно ефективност за предприятието, но на практика може да бъде проблем за гражданите. И по-специално в, в страни, където има добър национален орган, който е, е признат от действа Добре. Същия проблем може да се постави и ако двата органа имат различни е, решения или становища. Ако, примерно, Европейският орган излезе с по-различно мнение или становище от националния, към кого може да се обърне гражданин. И тук регламента, както казах още веднъж, не може да, да зависи само от делегираните актове. Затова струва ми се, че трябва да се направи разграничение между а, приложението на регламента за предприятията и за гражданите. Това трябва да бъдат раз, различ, трябва да има различни подходи и а, за гражданите а, националният орган да бъде водещ и от основно значение. Благодаря. Следващия представител на социалистите и демократите от Европейския парламент. Благодаря. Имам два конкретни въпроса към двама от лекторите. Госпожа Караманли, ако съм разбрала правилно, говори за профилирането и за това, че то трябва да бъде ограничено. И тук а, бих искала да попитам във връзка с даването на съгласие какво имате предвид. Тоест, а, когато поръчам нещо онлайн, ясно е, че трябва да дам адрес, а, банкова сметка и би било възможно доставчикът на услугата да направи мой а, профил, за да ми предложи някаква друга услуга. Аз самата би се лишила с радост от тази възможност, но е възможно моите лични данни да попаднат от единия доставчик на услуга до друг според вас е, трябва ли да се забрани изготвянето на профили или трябва за всеки а, е, такъв процес на изготвяне на профили да се дава изрично съгласие? Е, а, моя колега господин Райхенбах а, говори за проблематиката при децата и а, непълнолетните. Имам въпрос и към представителя на Microsoft. Тук ставаше въпрос за наказания, които не бива да се а, намаляват, от друга страна а, да не се създават нови стимули. Бих искала да ви попитам какво точно имате предвид. Ако още днес а, някои предприятия започнат да прилагат нещата, които с вас е, обсъждаме, можем само да ги похвалим. Но аз бих имала проблем след влизането в сила на съответния регламент да се предвидят допълнителни стимули за предприятия, за да могат те да приложат това, което ние тук сме а, установили има наказание за хората, които пресичат на червено, но няма награда за онези, които пресичат само на зелено. Не знам какво имате предвид с тази система. Благодаря, Тимоти Керкоп е следващият оратор. Всъщност, а, аз имам няколко въпроса. Е, към Саймен Дейвис искам да кажа за това, което каза, че е направено проучване Както знаете, като докладчик аз говоря по споразумението за пин картите. Сега говорим за защита на данните като чадър. Аз знам, че вие в... за който вие знаете, че аз в момента отговарям. И е, всъщност с нощи бях на една вечеря, където е, говорим за това, че непрекъснато се увеличават така наречените центрове за обработка на е, данните. Е, толкова бързо нарастват, е, че ще има е, включително и водни ресурси, за да се охлаждат. Е, да, аз трябваше, трябваше с нощи мен да ме охлаждат, но въпросът ми е следния. Непрекъснато нараства количеството данни, е, взимането на данни от ли лицата също непрекъснато нараства. Е, обработването на данните също непрекъснато нараства. Е, и използването им, включително и за търговски цели, непрекъснато нараства но е, така оправданата използване на данни е, за терористи и е, престъпници също непрекъснато нараства. Ние изпадаме ли в ситуация, тук ние сме доста смирени, а всъщност има смирени юристи, но може би нито един юрист не е смирен. Дали след 20 години ще сме в свят, където половината от населението си използва времето за да предоставя данни, а другата половина използва е, тези данни, за да ги обработва и продава. Това ли искаме ние да бъде света? Ако е, някой е, така невинно се чувства информиран непрекъснато, и винаги, когато си купувам нещо, аз непрекъснато имам чувство, че попълвам някакви формуляри. 20 въпроса, 30-40 въпроса е, по всяко нещо, за което мисля по е, живота и за това, което съм. Не съм сигурен е, дали това е бъдещето. Искам да знам Дейвис какво ще кажа по този въпрос. Благодаря, казва председателя. И а, сега Шон Кели е, последен ще се изкаже. Е, е, той прави предложение. Тук аз сега аз искам, искам да задам кратки въпроси за господин, госпожа Родригес. Вие казахте, че правото да бъдеш забравен може да бъде несъвместимо с свободата на словото. Бихте ли казали нещо повече по това? защото има лек парадокс. Лек парадокс. Искам да разбера нещо повече по това. Благодаря. Благодаря. Кратък въпрос беше. Така че ще имаме, ще разполагаме с достатъчно време за отговори на тези въпроси. И сега първо давам думата на Марията Караманли, защото и тя, тя трябва да ни напусне малко по-раничко, затова ви давам думата първа. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да говоря малко по-бавно. По принцип говоря много бързо. Не се извинявам за това. Ще трябва да си тръгна малко по-рано, защото Днес в Френското народно събрание обсъждаме договора за стабилност, така че трябва наистина да се оформят, да се оформи мнозинство и за това трябва да се ходи. Няма да успея да отговоря на всички въпроси, които ми бяха зададени, но считам, че мога да кажа следното. Всички сме загрижени от някои видове, типове проблеми, И, и както в а, Френското народно събрание, така и тук чуха същите отзвуци. От някои каза, каза да, каза се, че профилирането трябва да се ограничава. Сега тук никой не може да бъде е, крайен капацитет, но смятам, че наистина трябва да, да има е, такова подобно ограничение, защото това е в крайна сметка едно продължение на правото да бъдеш е, забравен. Колкото по-кратко и колкото по-целенасочен е профила, толкова по-малко са е, данните и толкова повече можем да отговорим на тази загриженост. Затова смятам, че работа, която ще продължи по този въпрос, ще доведе до необходимите резултати. Друг проблем. Всъщност зададахме си въпроса как можем да усъвършенстваме текста. Много е направено, но в различните изказвания беше подчертано, подчертано, че трябва да се усъвършенстват механизмите за контрол и да се определи е, обхвата на действие. Защото докато обхвата на дейност или на действие не е определен, има неяснота, има несигурност и За това това трябва да бъде трябва да се направи необходимия анализ, за да не постигнем обратния ефект от а, от отдалечаване на гражданина от институциите, а да постигнем това, което искаме, по-тясна връзка между гражданина и е, националните органи за контрол, всичко това в общо европейски план. И още нещо определяне на отговорностите, по-висока степен на отговорност, почиваща на доверие, на повече прозрачност, повече разбираемост. Защото в крайна сметка регламента е закон, и той трябва да може да бъде разбран от всички. Колкото по-ясен е един закон, толкова по-лесен е за при, прилагане, толкова повече, толкова по... подкрепа ще събуди у гражданите. Същевременно Важно е да постигнем по-голяма ефективност, тъй като ефективността подпомага закрилата и защитата на гражданите и е, тази ефективност трябва да бъде както на територията на Европейския съюз, така и извън него. имаше много въпроси към следващият е, оратор. Давам думата на Гери Хортунг. Нека да се спра на два или три от тях. Господин Райхенбах наблегна на институциите на общността. Да, ние трябва да те трябва да бъдат а, включени защото в крайна сметка то и комисията, и рамката са а, средства, с които трябва да си служи Европейската общност. Има Относно териториалния обхват, член 3, смятам, че това ще бъде един проблем, един ключов проблем и правилно го а, посочихте. Мисля, че утре ще се спреме на а, проблемите повдигнати в а, член 3. Но не става дума само за член троти, а въпрос е по-скоро дали контрола се упражнява само в Европейския съюз или и, и, и, и отвъд Европейския съюз дали а, става дума за, за, за какво предиваване става дума само за хората, които са в Европейския съюз. Мисля, че всъщност ако изключиме а, туристите, всички, друг, всички други могат да, се, да бъдат включени в тази а, дефиниция. А, в Въпроса с, с, с, кон, с контрола и с предоставяне на услуга също е важен. Примерно, ако контролера е извън Европейския съюз, да речем в Съединените щати и предоставя услуга в Европейския съюз. Това включва и проблема за езика на гражданина на дадена страна, на мониторинга и кой може да упражнява надзор или мониторинг, да речеме, на действията на, на единица, действаща в а, и, а, действаща на територията на Европейския съюз, дали това може да бъде извършено от а, контролер, който е извън. Да. това може да се... Това има ли... ще има ли последици за конкурентоспособността? Да. Това също е един а, проблем. И още един а, проблем, свързан с ефективността на е, механизма на приложение. Аз мисля, че в момента по принцип е, органите усъвършенстват начина си на е, действие, тъй като се определя много по-ясно сферата на техните компетенции. Мисля, че Механизма такъв какъвто съществува сега е прекалено е, тромав. Това вече беше обсъдено и чрез е, член 29 ще се а, е, а, различните проблеми. Що се отнася до санкциите или наказанията? процедурите за тяхното изпълнение зависят от е, капацитета на съответните национални органи. И още един а, проблем ролята на а, частните партньори на, на частния сектор в изпълнението, в прилагането на механизма за изпълнение. Защо? като и обекти и субекти на защитата. Също така противопоставянето на, да речеме, печати или обозначения за защита на лични данни, предоставени от а, частния сектор а, и в сравнение с а, и в противопоставяне с а, националния орган, националните органи. А, правилата за закрила на личните данни и начина по който те е, залягат в е, е, законодателството за защита на конкурентоспособност. Дали това може да засегне конкурентоспособността или да наруши известни права. А сега давам думата на Жан Гоние. Сега имате възможност да поискате думата, защото ще имаме, може би, възможност още малко накрая за няколко думи. Благодаря. Благодаря първо на депутатите за това, че дойдоха. Е, за мен това е уникална възможност да участвам в подобна дискусия. Е, за мен това е чест е, и е много важно да чуя мнението на Полша, на Испания, изобщо Западна Европа и Източна Европа. Искам две, да се спра на две точки. Искам да се върна на нещо от ключово значение, което беше казано от е, представителката на Кортесите. Не си спомням вашето име, извинявайте, е, заради е, това доколко е реална защитата на личните данни. Е, всъщност преценява се до толкова доколкото е, е, законите за компютърна техника и свобода на място се съчетават с новия правилник. И в началото още казах, че основен въпрос е основното седалище. Вие засягате всичко, което е последица, но е много важно. Аз нямам отговор. Вие като депутати трябва да намерите отговор. Как се съчленява всичко това? Как сме сигурни, че този този нов текст е, правилник със съответната законова сила няма да влезе в противоречие с различните закони за лични данни в държавите членки. Как ще се съчини всичко това? Това е първи въпрос, на който нямам отговор. И втори въпрос, по който сте напълно права, е как гражданина на Испания или на Полша или Германия може ефективно да настоява да се прилага неговото право. Е, как може е, дори да сезира съд и освен това, когато говорим за предприятията. Сега One Step Shop е чудесна идея и ние трябва да го подкрепим. Трябва, доколко граждани, на която и да е било страна от Европейския съюз, няма нищо общо с останалите 27 правни режима. Той иска да сезира органа в неговата страна, иска да получи бърз отговор и евентуално е, координиран с останалите държави членки. Въпросът ви е много важен. Е, в е, момента е, смятам, че регулатора, парламента или комисията трябва да намери отговор на този въпрос. Но това е нещо от изключително важно и е, мисля, че е, са предвидни дискусии по този въпрос. Сега, е, друга точка, е, която по принцип е, засяга прозрачността. Мисля, че е, е, ви благодаря за възможността, която ми се дава да изясня това, което искам да кажа. Сега, просто закона трябва да се спазва. Това е най-нормалното нещо. Но, но, но, има партньори, които развиват тяхната си практика, така нареченото признаване, за което говорих. Отговарям на немския депутат за санкциите. Радвам се, непрекъснато повтарям, че се радвам от това, че са предвидени строги санкции или е, е, за да се запази принципа на конкуренцията. Знаете какъв процент от е, световния оборот е това. Знаете колко важни партньори в миналото не са спазвали закона. И когато говорим за лични данни, трябва да има смисъл и хората да вярват в това. Т.е. трябва да има санкции с облегчаващи и отекчаващи вината обстоятелства. Т.е. не всички да бъдат санкционирани еднакво. И тук говорим и за небрежността. Сега, говорим за наградата. Сега, по член 38-39 в е, проекто правилника говорим за кодификейшн, Говорим за privacy си. Сега е, карикатурно бих представил нещата. Едва ли ще останат само между нас. В момента 38 и 39 Certification Code of Conduct. Едва ли има много предприятия, които ще развият такъв кодекс. Много жалко, много жалко. Е, сега тук опираме до мотивацията на предприятията. Трябва предприятието да бъде стимулирано, за да получи такъв сертификат. За момента няма стимул, защото не е задължително, а и няма никакви стимули. Както чухме, е, много е важно. Не се знае кога точно ще се създаде, дали след 2-3 години. Много време трябва. Е, този е, сертификат трябва да се признава, ако не на световно, поне на европейско ниво и трябва винаги да струва пари на предприятието. Аз винаги посочвам е, един пример. Е, в Microsoft, ако е, разработим един продукт с Low Price Certification Label, само след една година това ни струва 150 000 евро. Просто защото продукта не е прият във всички немски провинции. Представете ли си какво, какво означава това за едно предприятие? И за това говоря за признание, за стимули. Когато дадено предприятие е, прави усилия в областта на прозрачността, трябва да бъде стимулирано. Така, нормално е да се спазва закона, но после трябва да има и допълнителни стимули, за да се развиват продукти, които са част от подход на прозрачност към личните данни. Посочвам един послед, последен пример. Говорим за клауд компютинг, за облаците. Насякъде там се развива така наречения Trust Center. Това е центъра на темата, е, центъра на доверието. Ние го правим. Не знам дали други го правят но искам всички да го правят, да има Trust Center, където да е ясно точно къде отиват данни, е, достъпа до тези данни трябва е, просто е, предприятията по някакъв начин да бъдат стимулирани, иначе няма да знаят защо да хабят и енергия и време, ако няма признание за това. Това е. Благодаря ви много, казва председателя. Е, сега, господин Редригес, мисля, е, е, че някои въпроси бяха към вас лично. All, like to... Благодаря. Няколко думи за единното гише и опасенията, че потребителите, гражданите ще имат а, проблеми, когато а, искат да се жалват или искат а, или когато а, възразяват а, и обжалват мнението на националният орган. Единото гише е хубаво нещо, но нещата трябва да бъдат ясни. Комисията каза тази сутрин, че че дори това единно гише да не е а, националния орган на, а, в дадена страна, потребителят винаги ще има възможност да се позове или да се обърне към своя национален орган. Но това трябва да бъде ясно постановено, да бъде записано като право и същевременно трябва да има нали, засилено сътрудничество между този национален орган и националните органи и а, това единно гише. Затова мисля, че може да се почерпи опит от мрежата на асоциациите на потребителите, която съществува вече от много години и функционира добре. Втори проблем за защитата на личните данни на децата и залегналото в предложението по този на тази тема. Някой тук каза, че това може да създаде проблеми. Първо трябва да ясно да бъде постановено, че профилирането на деца се забранява. Също така, може би ще има проблеми с приложението, тъй като възрастовата граница е различна в различните страни. Да речем, някъде за, ня, за, в някои страни ще, ще има нужда от от а, съгласието на родителите за обработване на, дат, на данните, но това да не води до събиране на допълнителни данни и обработване на допълнителни данни. Това трябва да бъде също изрично записане. А, също така дис, дисбаланса между а, с а, правото на слово и на а, изразяване но разбира се, всичките, всичките мерки за защита на данните в крайна сметка са ограничени. и Дори сега е било необходимо многократно да се поиска мнение на Европейския съд или решение на Европейския съд относно дали едните права накърняват другите. И Следващия коментар. Благодаря. И още веднъж на последно място давам думата на Сам Дейвис. Само две неща. Първо, последният въпрос, който беше отправен към мене на за безкрайност за безкрайното увеличаване на данни и необход... не... вечно растящата необходимост да се е, обясняват, да се дават е, данни. Е, Обикновено до 21-я си рожден ден човек сам си разказва живота, а след това а, властите се грижат а, да а, представят, а, да, да, да го представят и да осветлят а, личността и живота му. Така че Говориме за един гише, но може би едно от, един от подходите, един от методите ще бъде единен подход, единно поведение или единна самоличност. Знаете, че в Великобритания няма а, документи за самоличност, няма лични карти. Така че мисля, че дори в, в, в, в, в, в регламента ще трябва по някакъв начин да се, да се вкара понятието на единност. Така че нещата трябва да започнат на едно много по- е, ниско базисно равнище, което много често се забравя. И второ, как ще приеме Европа това, което правиме, това, което вие правите тук? Аз мисля, че наистина закрилата на е, личните данни е, е нещо, което никак не се ползва с, с, е, с, с, с, с доверие. И трябва по, по най-различни причини. Въпреки, че много от, много от националните органи функционират отлично. Проблема не е в това, проблема е в хората по, по най-различни причини нямат доверие. Но мисля, че по какъв начин може да се промени това, като кой? трябва да се изяс... да се да се, да се изяснат много неща. Кои са, кои са онези е, предприятия, кои са онези е, единици, които е, имат е, голем, които разполагат с големите данни, които ги обработват. Кои са онези институции, които отговарят за, за правата това, това, това са неща, които, за които трябва да станат достояние на общественото мнение и ако искаме наистина гражданите да ни подкрепат, трябва да се намерят отговори на, на тези въпроси. Тук не става сам, само дума за, за един технически регламент. По, понякога е много, много лесно нещата да се обличат в, в, в, в, в, в сложни формулировки, но тук тук става дума за не за, за общи принципи, а за неща, които касаят личния, ежедневния живот на всеки един от нас, на е, всеки един гражданин. И затова е много важно как ще бъде обяснен този регламент, как ще стане той достъпен на е, обикновения гражданин. Благодаря. Имаме още няколко няколко минути давам думата на след. Благодаря ви. Е, е, всъщност, да, Дейвис е, явно вече повежда кампания за европейските избори, но като автор, като докладчик за профилирането при няколко години тук, при накрая на нашия мандат, това беше доклад по наша инициатива и не беше свързан с сегашния правилник, така че за мен е изключително удоволствие за това, че Гях Кроник се спря на тази точка защото комисията е абсолютно убедена, че вие е, профилирате само ако това доведе до правни последици. Просто не се спира на профилирането като такова. Е, и е, се надявам да се занимаем с този въпрос, когато преглеждаме правилника. Има най-различни сценарии. Не говоря, че всяко профилиране ще бъде лошо, но профилирането само по себе си трябва да се регулира, защото има много е, случаи, при които има потенциална вреда да не говорим за това, че се навлиза в лично пространство, дори да не води до правни последици или до непосредствени правни последици. Е, от съответното профилиране. Обаче комисията настоява година след година, че профилиране е, означава профилиране само когато е, се стигне до правна последица и е, някои национални правителства, включително и във Великобритания, профилират и то с удоволствие, но все пак си признават какво правят, за разлика от комисията. Благодаря ви. Благодаря ви е, сега бих искал да дам възможност е, на всеки на президиума, е, просто с няколко думи да каже, да каже нещо в заключение. Започвам с вас. Само една минута. И, и така, да, е, съвсем е, така, пак заговарям на френски, макар че естествено говоря на английски. Благодаря на всички за това, че ни дадохте възможност да се изкажем. Аз съм много впечатлен от това, че дойдоха много страни. Искам да кажа само една дума. Е, вие знаете, в момента ние набираме инерция, моментум. Моментът е чудесен, е, фантастичен. Вие като депутати ще изиграете ключова роля, защото ще законодателствате за години напред. И вашата роля е още по-важна, защото зад е, така наречения privacy парадокс, парадокса за личните данни. Не съм сигурен е, в това, което е, каза Саймън, е, дали обикновеният гражданин знае какво значи privacy. Като се види какви данни се пускат по каналите всеки ден, европейският гражданин трябва да бъде образован, да се знае, че това privacy има стойност, че дейта струва нещо, те трябва да го разберат, защото не съзнават какво точно се разиграва. Благодаря ви. Благодаря. Няколко думи. Благодаря ви. Благодаря и на организаторите, и на участниците. Отново искам да кажа, че съм съгласна с колегите. Много е важен момента. Предложението за правилник по защитата на личните данни е ключово предложение за да сме сигурни, че развитието на технологията е последвано от мерки, които очертават някакви граници на онова, което се случва в интернет пространството, защото ние не разбираме колко бързо се развива интернет и колко бавно се законодателства. И заради това трябва да внимаваме е, е, предложението, както казах, е, е чудесен законодателен акт ще има значително подобрение на защитата на данните на потребителите в сравнение с сегашното положение. Създават се нови правила за прозрачност, за достъп, засилват се е, мерките за обещетения на гражданите, когато има нарушение на защита на личните данни. Както казах, като цяло предложението е положително но има някои точки, които трябва да се пояснят. Има правна неяснота, както за предприятията, така и за потребителите. И накрая искам да кажа, че ние до някъде подкрепяме това, което се каза за огромния обем от делегирани актове, които комисията предлага ние сме съгласни, че комисията има е, изпълнителна власт, известни изпълнителни правомощия, но някои делегираните тактове отиват твърде далече. И за да се прецени какво трябва да се позволи и какво не, трябва да имаме е, да не забравяме, че защитата на данните е основно право. Благодаря ви много. Е, Саймън. Съвсем накратко, е, аз приветствам тази инициатива. Мисля, че е, това е не просто една възможност, а нещо иновативно. Бих казал, моля ви, е, за цялата работа, която е свързана до сега и изключителните възможности, които съществуват, е, трябва да има идея за сигурност, прозрачност, отчетност. Това всъщност е една прикритие за всички диригирани актове и механизми. И още една дума. Е, сега имаме анализ и партньорите продължават, е, продължавам да работя с партньорите. Ако някой иска да се обърне към мен, аз мога да го улесня. Аз няколко думи по технологията накрая. Аз смятам, че непрекъснато има нови технологии, как да се защити личните данни в века, века на интернета, трябва тези, които развиват нови технологии, да получат гаранции когато технологията е на лице, обикновено се оказва, че е много късно. Затова е, е, още тези, които развиват технологиите, трябва да дават гаранции. Това е нещо много важно за мен. Благодаря ви и е, благодаря и на Марията Караманли. И тя трябваше да се вземе влака, както забелязахте. Мисля, че е, след обед е, ще чуем и други важни неща. Искам само да съобщя, че в 3 часа ще продължим е, с, с е, Вивиан Рединг, заместник председател на Европейската комисия. И тези, които искат да разберат какво правим тук в Европейския парламент, има е, три работни документа. Днес, тук, в дясно, до президиума, два по правилника и един по директивата. И е, след е, като закрием сутрешната сесия, е, има е, обед, обяд е, за депутатите и за изказващите се. Да, тук пред залата. Благодаря на всички. Закривам заседанието.